Morning, dear colleagues. Thank you for being here. Добър ден, колеги. Благодаря за присъствието и за търпението. В 9 часа сутринта започна заседанието на координаторите. Цял час изчерпахме целият дневен ред и сега започваме средовното си заседание. Добре дошли! Осма точка от вчера бе едно проучване относно политиката на държавите членки за децата с увреждания. Ще изслушаме едно представяне на госпожа Марта Байестерос и госпожа Натали Моронс от организацията Милио Брюксел. Става дума за представяне на това проучване а, на политиките. А, нашата комисия е поискала това проучване. Поискали сме го от а, Департамента по политики. Става дума за оценка на е, положението на децата с увреждания в Европейския съюз и потребността от мерки от законодателен тип. Първо ще дам думата на госпожа Мюренс, е, след това ще можете да дебатирате. Имате думата. Everyone. Добър ден на всички. Казвам се Натали Мюренс от е, Милио. Нашата организация се занимава с права на човека и околната среда. Както каза председателят, нашето проучване целеше да оцени как стоят нещата с децата с увреждания в Европейския съюз и какво може да направи Съюза, за да подобри тяхното положение. В самото начало искам да уточна, че Европейския съюз няма компетенции в тази сфера, а, но има роля да насърчава правата на децата и да се бори с дискриминацията срещу хората с увреждания. Проучването разглежда 18 държави членки в Европейския съюз, Малта, Финландия, Румъния, Гърция, Унгария, Обединеното кралство и така нататък. Тоест, включили сме много държави, така че картината да бъде пълна. Какво направихме? Разгледахме Конвенцията на ОНЕ за правата на децата и Конвенцията на ОНЕ за правата на хората с увреждания. След това разгледахме законодателството на 18-те държави членки, които сме подбрали, за да видим дали тези права са гарантирани. Както виждате, тук сме изброили правата, е, защита на интересите на детето, право да бъдат изслушани, а, антидискриминационни права и така нататък. И всъщност се занимавахме с това как се прилагат на практика тези правила, резултатите, какво показаха. В 18-те държави членки има законодателство, което признава правата на децата с увреждания. Практическото прилагане обаче на тези права е проблематично в голямата част от тях. Освен това, нашето проучване показва, че економическата криза е оказала своето негативно въздействие върху а, правата на децата. Става дума за урязване на различни видове социално подпомагане. Мога да дам два примера, за да иллюстрирам положението на децата с увреждания. Първият е свързан а, с а, отстраняване на всякакви форми на дискриминация, свързани с техните увреждания. Във всички държави членки има а, защита срещу дискриминация от такъв тип. В някои от тях обаче това право е свързано само с сферата на заетостта, жилищното настаняване което разбира се е важно, но не е пряко свързано с децата. За децата е най-важно образованието, здравеопазването и достъпа до тях. Така че в някои от държавите членки тук има голям пропуск. Добре е да се опазват тези права, но е необходимо наистина а, те да бъдат прилагани на практика за да може децата с увреждания да упражняват правата си по същия начин, по който всички други деца, е необходимо да има определени промени. Какви? Ако едно дете е, иска да ходи на училище, всички те му часове трябва да бъдат на първия или приземния етаж или да има рампи, построени към кафенетата и другите помещения. Така че самата идея за такъв тип промени или модификации в околната среда не се разбира достатъчно добре в а, отделни държави членки. Друг пример е дислексията. При дислексията децата четат по-бавно, имат нужда от повече време да се подготвят за изпити, когато на такъв тип дете се даде възможност да ползва повече време, другите родители се дразнат, защото смятат, че на това дете се дават привилегии. След това достъп до сгради. В много държавите членки достъпът не е осигурен. В а, своите препоръки ние казваме, че Европейския съюз трябва да има обмен на най-добри практики. По този начин възможността за корекция на околната среда да бъде изяснена достатъчно добре и да се предприемат действия от различните органи на властта. След това, при борбата с дискриминацията трябва да има съображение в текста, в което да се казва, че директивата взема предвид или включва децата с увреждания. Друг един пример, изключително важен, е правото на образование и по-специално правото на приобщаващо образование. Това означава, че тези деца трябва да ходят в масовото училище. Това е гарантирано в държавите членки, но някои от тях не експлицират този тип образование при общаващото. В Италия, в Малта, в Швеция има а, много деца с увреждания в масовото училище. Общата тенденция обаче е тези деца да ходят на специални училища от самото начало. Една от причините за това е, че масовото училище не разполага с човешките ресурси, с материалите да, да се погрижи за тези деца. Тоест, детето или трябва да отиде в специализирано училище, или пък ако иска да отиде в масово училище, то тогава трябва да губи много време. Например, в някои от случаите е, трябва да пътува по 3 часа, за да стигне до училище, където има необходимите условия за него. Освен това, учебния план и програма не са достатъчно адаптирани и гъвкави а, за да приобщават такъв тип деца в класната стая. Това означава, че когато едно такова дете посещава нормално училище и когато стигне до гимназия, а това е дете с а, умствени а, проблеми или с а, поведенчески проблеми, то се налага да отпадне от училище, защото учебния план и програма а, не са подходящи за него или пък няма достатъчно преподавателски състав, който да подсигури оставането му. За това смятаме, че трябва да има отворена координация и Европейския съюз трябва да подкрепи обмена на най-добри практики, включително обучение на преподаватели, за да разбират те по-добре потребностите на тези деца. Една друга обща препоръка е държавите членки, които не са рирали конвенцията на ОНЕ за правата на лицата с увреждания, както и протоколите, факултативните протоколи на Конвенцията на ОНЕ за правата на децата да бъдат подписани. Европейския съюз трябва да насърчи а, приобщаването на тези деца в обществото и в училище. Трябва да има по-голяма достъпност на средата. Благодаря ви и сега а, сме готови да чуем въпроси. Благодаря, казва председателят. А, това е доклад, който нашата комисия поиска. Сега нашите депутати могат да задават въпроси. Доколкото разбирам, започваме с госпожа Анджелили. Госпожа Анджелили поиска думата и след това. Благодаря, господин председателю. Е, в този случай става дума за едно проучване, което е изключително интересно и което, разбира се, трябва да анализираме е, в конкретиката му. Е, сред въпросите, които искам да задам, е следният. Всъщност, Данните е, все още са недостатъчни и неточни. Единствената точна данна да, дан, е има около 15 милиона деца, е, които имат нужда, т.е. имат специални образователни потребности. Но от това, е, което разбирам от вас, все още няма точна статистическа снимка, ако мога така да се изразя, на потребностите на деца с увреждания под 18 годишна възраст. Знаем, разбира се, че има известна дискриминация, но тя не се крие единствено в образователната система. Например, спорта. В някои случаи социалната система, подкрепата в е, семейството и в обществото са недостатъчни, за да предоставят такива услуги. Съществуват ли такива данни? Е, приблизителни ли са данните, които предлагате вие? Защото никак не е лесно да се проучват е, нови предложения, да искаме от държавите членки да изготвят нови а, стратегии, ние самите тук да изготвяме тези стратегии, без да знаем какви са приоритетите, които да се основават на конкретни данни. Така или иначе искам да ви благодаря, защото това проучване е отлично от правна точка. Благодаря. Thank you, Mr. Chair. Благодаря, господин председател. В обикновения си живот аз съм председател на една организация за хора с умствени увреждания. И може би за това така добре работи в Европейския парламент. Обикновено, когато говорим за ценности, някои от вас може би си спомнят речта на Барозо за състоянието на Европейския съюз. Говорихме си за ценностите на Европейския съюз, че ние сме една общост с общи ценности. Но обикновенно съвършваме с тъжни заключения, като това, което ни беше представено в тази PowerPoint презентация, а именно, че ни липсват изключителни компетенции, за да направим каквото и да било. Това обаче всъщност не е истина. Ние имаме харта на основните права, също така имаме конвенция на ООН и начина по който тя е ратифицирана в повечето държави е проблем. Повечето страни обикновено ратифицират конвенцията без да вземат предвид какво трябва да представляват нещата на практика. Тоест, те не променят своето законодателство, а казват, ние сме добрите, ето приехме, ратифицирахме конвенцията и след това седят на своите задни части и не правят нищо. Наистина трябва да направим нещо, за да можем да спазим стандартите и да достигнем ценностите, за които така често говорим през своите официални, по време на своите официални речи. Благодаря, госпожа Гион. Благодаря, господин председател. Благодаря за направеното изложение. Аз просто, по-скоро една бележка, не толкова въпрос бих искал да задам. Е, вие казвате, и то доста недвусмислено, че когато става въпрос за деца, е, е, проблемът за разумното настаняване съответната среда, която ги заобикаля, е, е наистина е, на лице и, и, и, и, и за напред е, всъщност трябва да се говори да се, и да се е, и, и изясни това. И то не само за, за жилищното настаняване, а и, а и за условията на включване в образователната система понеже това е в канакащата си некванон, задължително условие за по-късно интеграцията на лицата с увреждания на трудовия пазар. И имайки предвид, че безработицата сред хората с увреждания е, е изключително висока. И, и как вие правите връзката всъщност е, между е, съпътстването на хората с увреждания по време на образователно допълнителното им развитие и, и оттам нататък връзката с заетостта. Не виждам други колеги, които и да искат думата. Т.е. няма повече членове, които искат да се изкажат. Добре, в такъв случай даваме думата на госпожа Мюранс. Искам да чуем какво тя ще каже по обратната връзка, която чухме от колегите. Така, да започнем с първия коментар на госпожа Анджелини. Да, наистина, вярно е, че ни липсват данни. По време на проучването се опитахме да намерим всякакви данни, независимо дали ставаше въпрос за акумулативни данни или конкретни данни. И срещнахме затруднения. Има много данни за деца и за хора с увреждания, но в повечето случаи данните за лица с увреждане са разделени по възраст или по вид увреждане. Поради тази причина липсват данни за децата с увреждания. Да, това е истина. Липсват такива данни. Ние също бихме приветствали налично на повече данни за децата с увреждания. Да. За да подчертая колко е важен въпроса с данните, данните не са налични, особено по отношение на деца с увреждания. И това е вярно не само по отношение на проблемите, които те срещат с дискриминация, достъп и така нататък, но и примерно по отношение на насилието срещу деца по всички въпроси, които обсъдихме, които покрихме в нашия доклад, въпреки че нямахме време да, представим, да го представим цялата му пълнота, е факта, че не съществува достатъчно данни за децата с увреждания. Ето защо ние призоваваме Европейския парламент да насърчи държавите членки за разработването на показатели, така че тези показатели да могат да се използват в други политики, когато, например, имаме редовно провеждане на проучвания. И вече от там бихме могли е, да получим данни от тези по-общи политики. Тоест, да знаем, че препоръката препоръките за децата с увреждания са покрити не само в специалните политики, които ги засягат, но и в други по-общи политики. По отношение на приоритетните области, ние сме идентифицирали такива. Също в своето представяне подчертахме кои са тях, но можете да видите в обобщението, в краткото обобщение към нашия доклад, че има един цял раздел, който покрива само и единствено препоръките. Прикаваме ви да го погледнете. И също така да направите коментари по тези препоръки, ако имате такива. Мисля, че що се отнася до липсата на компетенции, в нашия доклад се казва, че няма конкретни компетенции на Европейския съюз по отношение на децата, но това не изключва възможността Европейския съюз да предприеме конкретни действия, особено в връзка с член 19 от договора, в който е вменена компетенцията да се работи срещу дискриминацията на каквато и да била основа, включително възраст или увреждане. Така че тази възможност съществува и ние не изключваме възможността Европейския съюз да работи в съответствие с тази разпоредба това всъщност е една от целите на Европейския съюз, така че действията са възможни. По отношение на жилищното настаняване, искам да говоря за коментара на госпожа Гиом. Да, истина е, че адекватното жилищно настаняване е свързано с дискриминация, но засяга и всички останали права. Това, което искахме да подчертаем в своя доклад е, че понякога този вид жилищно настаняване е много полезен инструмент, който поне ни дава възможността да имаме конкретни действия, които са предприяти с цел да се подобрят правата на децата с увреждания, на хората с увреждания. Същевременно обаче това може да е трудна концепция, защото в Испания, например, има решение на съда, с което се признава, че определени действия, определени права се нуждаят от вземане на действия от страна на властите. И тук разходите не могат да бъдат аргумент, защото правата съществуват и трябва да се вземат съответните действия. Въпросът е къде е основната линия от която решаваме, че са необходими действия и в кои случаи решаваме, че трябва да се вземат предвид разумните разходи. Мисля, че тук Европейския парламент може да даде по-добро определение на някои от тези концепции, които на ниво държава членка и дори на ниво Европейски съюз все още не са достатъчно ясни. Идеята за увреждания също не е достатъчно хармонизирана. Има разлика от процента на уврежданията в различните държави членки, за да могат тези деца да имат достъп до социално осигуряване или до социалната система. Така че има определени въпроси, за които е важно Европейския парламент да поеме водачество по отношение на действията и мерките, които се взимат на европейско ниво. Сега, по отношение на безработицата, ние не сме направили тази връзка. Направили сме проучване на образованието, защото говорихме за деца, а нямахме в своя обхват задачата да излезем извън образованието, но в проучването се появи един аспект, който, е- който експертите подчертаха за нас, а то е, че дори, да, дори децата с увреждания да достигнат по-висока образователна степен, в момента в който излезат извън задължителния обхват на образованието в съответната държава членка, т.е. в а, ниво университетско образование, бройката на младежите, които продължават висшето си образование в университет, пада драматично. И това е защото нямат достатъчно подкрепа, защото нямат достатъчно увереност в себе си, нямат достатъчно увереност и в системата. Има различни причини за това и те са описани в доклада. Благодаря за обяснението, благодаря за коментарите. Допълнителни въпроси след това, което чухме, нямате. Добре, в такъв случай можем да продължим с следващата точка от дневния ред. При това обаче искаме да благодарим на двете представителки на екипа, който състави доклада. Този доклад беше поискан от комисията Либе. Благодарим на госпожа Баестерос и на госпожа Миорен за това, че бяха с нас. Сега искаме да се сбогуваме с тях. Довиждане. Now let's, let's move to point number така, нека преминем към девета точка. Пътна карта на ЕСА срещу хомофобията и дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност. Госпожо Луначек. За какво става въпрос? За е, политически инструмент, е, който е необходим за ефикасното противодействие на дискриминацията срещу хората с различна сексуална или полова ориентация или самосъзнание, така наречените ЛГБТИ. Госпожа Луначек е нашата докладчица. Ще изслушаме първо, след това докладчиците в сянка. Госпожо Луначек. Благодаря, господин председател. Е, най-напред е, дължа благодарност на нашата комисия поради това, че тя всъщност е, заяви желанието си да се изработи такъв доклад по собствена инициатива и на второ място, разбира се, за това, че ми възложи да съставя доклада по тази важна тема. Впрочем, нека споделя е, нещо, което станах свидетел с нощи в, в Виена, е, родния ми град, там където живея. Е, в момента там има кинофестивал, произведения на иммигранти. Един от филмите, едно от произведенията бе, бе посветено на един полски младеж, пострадал от престъпление на омраза по признак полова ориентация, хомофобска омраза. Разбира се, навсякъде в Европейския съюз през последните години се отбелязва напредък в противодействието срещу тези явления, но все още доста трябва да бъде направен. И разбира се, нещата не започват на празно място някакси, без какъвто и да било повод. Може би помните, че парламентът, не просто нашата комисия за правата и свободите, а пленарната зала вече десетократно отправя искане към комисията да изработи такава пътна карта, такъв политически инструмент, да, да го представи. Но, за съжаление, комисията до сега не се отзовава на този призив. Ето защо ние сметахме, че вече наближавайки края на мандата, е, ние, ние би трябвало е, да, да отново да, да направим един опит аргументирайки, разбира се, основанията, навеждайки основания за, за приемането на такава пътна карта и разработвайки евентуалните действия на съюзно ниво. През тази пролет Агенцията за основните права и свободи на Европейския е, съюз е, излезе със своето изследване по въпросите за ЛГБТ и е, общо над 93 хиляди респонденти е, е, е, бяха обхванати. И една от констатациите, според мен, е основа на, на доклада ми – в доклада се сочи, че 47% от ЛГБТИ е, са е, се чувствали дискриминирани или, или жертва на тормоз през последната година. Една трета от тях е, във връзка с жилищно обезпечаване или осигуряване, образование, достъп до стоки и услуги. Една четвърт са били заплашвани с насилие. Една пета са били жертва на дискриминация по повод на заетостта или занятието, макар че такава дискриминация, разбира се, е изрично забранена по законодателството на ЕСИ на всички държави членки. И едва 10% от пострадалите са се чувствали достатъчно уверени да заявят своите права пред полицията. Което сочи, че все още много и много има да се направи. Пита се понякога, добре, какво е правното основание? И има такова. Десети член от договора, който недвусмислено възлага на Европейския съюз задължението да противодейства на дискриминацията е, при и по повод е, изпълнението на своите дейности. И още, комисията вече е излязла с предложение за всеоплатна политика за борба е, с е, дискриминацията по, по полов признак, по признак е, увреждания, по, по признак етнически происход, по-конкретно по ромски. Има такава стратегия, прочем, знаете, до 2020 година за интеграция на ромите. Така че прецеденти има, ето защо е, нашият парламент и нашата комисия основателно смята, че е крайно време е, да започне работа по аналогичен инструмент е, по отношение на, на този вид сексуална и полова дискриминация. И после пак по данни на Агенцията за правата и свободите, 11 министри за равенството или по въпросите за равенството от държави членки са заявили изрично подкрепата си за, за такава една инициатива, за пътна карта. Докладът какво представлява? Описва състоянието, подкрепата, която е на лице за нашия призив, Разяснява се, се, разясняват се причините, основанията за приемането на един такъв политически документ. И на второ място прави се призив към всички заинтересовани и решаващи органи, както на европейско, така и на национално равнище, да започнат работа за изработването на такава пътна карта. И според нас е, е толкова по-добре, че парламентът представя своеобразен образец за едно такова начинание. Е, в материала, който е разпространен от секретарията, ще намерите и измененията, които аз самата възнамерявам да, да внеса. Знаете, докладът по собствена инициатива е с ограничен обем. Да, така, на, на, на първа чернова не можехме да се впуснем в а, конкретни предложения за действие Та моите изменения и допълнения са насочени към определените области, в това число е, заетост, образование, здравеопазване, свобода на събранията и изразяване на мнение, е, борбата с, срещу езика на омразата, недискриминация по повод на достъпа до стоки и услуги, е, е, гражданското състояние, свободата на движение. Измененията е, са разпратени по електронната поща. Е, нека кажа. Аз с интерес е, ще, ще изслушам е, бележките на колегите в Сянка, но смятам, че по такива теми, които все още пораждат разногласия и спорове в някои части поне от Европейския съюз, нека ясно кажем, че принципът на субсидиарност се зачита в своята цялост. И внесените изменения са, са в същия смисъл. Като в край на ще се отправя призив към Европейската комисия да е, разпространи положителния опит. И ето, така, е, с това мога да приключа, е, като разбира се, заявя интереса си към по-нататъчна конструктивна работа с докладчици в сянка. И, и отново да подчертая, е, че равенството, недискриминацията са основополагащи ценности на нашия Европейски съюз. Благодаря ви, госпожо Луначек. Така, сега, каза председателят. Е, ще проведем разисквания. So that we can concentrate the points at stake to the uh, summarized... Нека, нека ви напомня, че предстои да гласуваме в uh, е, 11 часа. Така че нямаме много време. Ще започнем с госпожа Мецола, докладчик Сянка. И имате думата. А, благодаря. А, благодаря на докладчицата Луначек. Мисля, че текстът общо заето се движи в, в правилното русло в съзвучие с многопартийната резолюция, която бе приета миналата година. Наистина, госпожа Лонече казва, много е направено, още повече и, много повече трябва да бъде е, направено, е, за да се отстоява недискриминационното отношение към е, ЛГБТИ много са областите, в които можем да постигнем широк консенсус и аз се ангажирам да работя в тази посока. И има какво да се подобри, наистина. В доклада, в доклада част от измененията съдържат предложения, които би било добре да пообсъдим по-детайлно, с оглед отново на конкретиката, на, на конкретните действия, при зачитане на субсидиарността. Текстът е пределно ясен. Не се посяга е, на, на законодателните правомощия на държавите членки в тази област. Други неща звучат много добре, на чер, черно на бяло, но, но, но вероятно навеждат на, на известен бюрократизъм. В други случаи има известен уклон към така наречената позитивна дискриминация която трябва да пообсъдим. Но общо заето аз съм положително настроена към доклада на госпожа Луначек и съм убедена, че ще можем да постигнем съгласие по един компромисен текст. Благодаря. Господин Мишел, докладчик Сянка. От името на Софиин Велт ще се изкаже господин Миша. Благодаря, господин председател, съвсем накратко. От името на Алде бих искал да се извиня от името на София Индвелт, която знаете колко чувствително се отнася към всички тези въпроси, но е възпрепятствана да, да присъства днес. А, мога да уверя госпожа Луначек в пълната подкрепа на групата Алде. Впрочем, предложението за пътна карта бе внесено първоначално именно от госпожа Интвелт. И нашата политическа група винаги е настоявала за разработването на такъв документ. И то, толкова по-удовлетворени сме от доклада. В качеството си на докладчик по основните права и свободи аз също съм включил въпроса за правата на ЛГБТИ в своя доклад. Дължа благодарност на госпожа Луначек, на господин Кашман също, на, на всички, които ратуват за правата на хората, на човека, без каквито и да било изключения. Така. Госпожа Енс. Благодаря. Денис Де е нашия докладчик Сянка от нашата група, но и той е възпрепятстван, така че от името на нашата група следното. Първо, ние сърдечно приветстваме появата на на този е, собствен доклад. Е, крайно време беше, наистина. Добре е, че правим стъпка в посока към, към пътната карта. И, и всичко това е своевременно, тъй като е, навсякъде в Европейския съюз ставаме свидетели на е, е, е растяща, е, будеща тревога, хомофобия. Опитът натрупан във връзка с Европейската стратегия за ромската общност сочи, че нещата трябва да се опрат на, на взаимни ангажименти. Макар и тук да не става дума за нормативен акт. Държавите членки трябва да поемат своите ангажименти, а комисията да се ангажира с усилия от своя страна. Немалко сме говорили, впрочем за ромите става дума, е, до сега е, твърде малко се прави. И, и тази грешка трябва да се избегне. Така че е, за мен е основен въпрос за задължителния характер на, на онова, което, което се пише, което остава черно на бяло. Но не е достатъчно да остане просто черно на бяло. И второ, ние ще, ще внесем изменения в тази посока. Въпросът е за половото равенство. Би следвало също да бъдат, да бъдат конкретно разработени в доклада. Що се отнася до, до свободата на, на, на събранието и а, свободата на изразяване на мнение, а, трябва да отчетем а, ролята на средствата, на, на медиите. Те играят огромна, важна роля като, като, като формиращи общественото мнение. Благодаря, господин председател. Аз следващата ораторка, госпожа Матьо. Ам, много добър е доклада на госпожа Луначек. Не съм запознат още с изменението и допълнението. Предполагам, че те са в същата посока така, очертава се наистина достигнатото и се призовава за пътна карта, която е абсолютно необходима. Наистина, вече 10 пъти парламентът се занимава е, с този въпрос и неотстъпчивостта на комисията е, е, е наистина е, тревожна. Госпожа Луначек е, посочи 11 на министри е, са положително настроени и имайки предвид, че наближава края на мандатите, трябва да направим едно последно, поредно усилие. Е, уверявам госпожа Луначек, впрочем, че нашата група е, е, стои изцяло зад нея. Господин Мораеш. Благодаря да се изказвам от името на Майкъл Кашман, който, както казаха колегите, работи много активно по този доклад. Ние като група напълно подкрепяме доклада. Госпожа Луначек представи доклад, който използва една група, която да подава информация е, за очертаване на пътна карта, която имаме огромна нужда. Една от полките от е, този доклад, е, говорейки за ромите, тъй като някой спомена ромите, е че правното основание е съвсем ясно за недискриминацията, но прилагането на законодателните текстове е много слабо. Намираме се в положение, при което колегите говорят за субсидиарност, за недискриминация, за услуги и стоки. И ето тук вече трябва да е, решим какво ще правим. И то ще бъде труден избор. Министрите, които отговарят за тази тема, политическата подкрепа, която е необходима, трябва да бъде ясно обещана. Не става дума за козметични промени. Става дума за ясна политическа подкрепа, която да се даде е, в тази посока. И е, фокус групата дава наистина възможност да разберем, че има такава подкрепа. Е, Майкъл Кашман е докладчик в Сянка и нашата група напълно ще го подкрепи. Благодаря за това, че говорите от името на Кашман. Сега господин Бронс поиска думата. Господин Бронс, имате думата. Now, yes. <clears throat> People of all persuasions Хора от всякакви убеждения, социални, политически и сексуални, имат право да не са обект на насилие, да не бъдат обект на злоупотреби, нито пък да бъдат третирани несправедливо, особено когато изпълняват служебните си задължения. Е, говорим за кампания срещу хомофобията или е, страх от същото, ако го преведем буквално, но това всъщност е начин на мислене е, не трябва да се променя начина на мислене на определени хора, трябва да се промени липсата на уважение, враждебността към другия, е, каквото и да е основанието. Ето това трябва да се промени. Е, не говорим за определен орган, който трябва да накара хората да променят мнението си. Държавата като такава трябва е, да убеждава гражданина да не бъде е, нито насилник, е, Говореше се за това, че Ватикана може да бъде е, обвинен в е, говорене е, срещу еднополовите бракове и думи на омразата. Ами тогава трябва да махнем определени думи дори от Библията, които хората ЛГБТ смятат за обидни. Ако стигнем до там, ще се стигне до обратно действие или отпор. Важно е, разбира се, да имаме свобода на сдружаването, на мисленето, особено когато искаме промяна на законодателството, не само в сферата на сексуалната ориентация. Необходимо ли е обаче е, постоянно да се говори кой каква сексуална, какво сексуално предпочитание има. Разбира се, имаме и свобода на изразяването и това може да се прави. Трябва обаче всеки един да може свободно да се изразява, а не само онези, които искат да водят кампания по тази тема и по други теми. В а, много държави членки се заглушава а, свободата на словото по всички или други въпроси. Други пък не дават възможност а, на хората свободно да се събират като отправят комунистически обвинения срещу граждани и ги хвърлят в затвора. Комисията ще коментирате ли доклада на госпожа Луначек? Е, е, <coughs> е, Благодаря. Занимавам се с политиката за недискриминация в дирекция правосъдие. Благодаря на госпожа Лунечек за доклада. Нашите тревоги са същите като тези на вашата комисия. Трудно е да дадем ясна позиция по доклад, който иска да окаже влияние върху нашата институция. Ако каже, че този документ върви в правилната посока, това ще бъде един вид положителен тласък. Нямам право да го правя по същите причини. Не мога да кажа, че доклада е лош. Решението за тази пътна карта е политическо. Искам обаче да посоча някои контекстуални елементи, които излязаха по време на дискусията и са много важни. Мандатът на комисията изтича. До март може да бъде прият този план. В момента се опитваме да видим какво ще се случи в бъдеще. Говорим с държавите членки, с гражданското общество за това как да изглежда политиката по равенството в бъдеще. И въпросите на тема ЛГБТ а, са точно а, такива. Това е едно отлично наследство на вашата комисия. Документът отива отвъд политическо изявление. Той отразява конкретни предложения. Няма да коментирам по съдържанието, както казах, защото е трудно в позицията, в която се намирам, да го направя. И накрая Много държави членки споменаха споделената отговорност и е, документът го отразява. Не само Европейската комисия трябва да предприеме действия, но и държавите членки. Трябва да се зачита субсидиарността, що се отнася до законодателството. Имаме нужда и от политическа воля, не само от 11-те държави членки, които искат действия, но и другите 17 също. Защото в противен случай, ако комисията излезе с стратегия, която според мен би трябвало да бъде обща, като общо начинание, то това трябва да бъде бяла книга. Защото иначе убеждаваме вече убедените. Ако този доклад ни помогне да преодолеем препятствията пред себе си, то трябва да стигнем до всички държави членки, за да имаме мнозинство от заинтересовани страни в Европейски съюз, гражданското общество а, и подкрепа от държавите членки, което е просто една част от пъзъла, но много важна такава. Благодаря за доклада, защото така поддържате интерес към темата и темата е изключително важна. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Луначек, докладчика ни. Пак благодаря и аз. Ще започна с последните думи на представителя на комисията. Онези, които влизат в залата. Моля за тишина, защото докладчикът говори. Ще започна с коментара на представителя на комисията. Благодаря ви, особено последните ви думи, когато казахте, че вече има доста подкрепа за такъв тип стратегия, може би в комисията, в парламента, в гражданското общество липсващата връзка са останалите държави членки, които не са казали нищо по въпроса. Трябва да работим по темата. Да, вие не можете да излезете с, с становище тук пред нас. Обедена съм обаче, че тази комисия и следващата, като пазител на договорите, ще се занимае е, с доклада, който представяме ние и се надявам в следващия период да имаме добро сътрудничество. Нека сега докладчиците в е, Сянка и техните представители да коментирам. Много се радвам, че има такава подкрепа за е, голяма част от съдържанието. Госпожо Мецола, пък и другите принцип на субсидиарността е скъп и на мен трябва обаче да видим кое къде да бъде сложено. Думите, които спомена госпожа Енсте за конкретни а, проблеми, например проблемите на лесбийките в определени теми, както и ролята на медиите. Съгласна съм тук наистина. Много често медиите а, говорят само за ЛГБТ, когато има проблеми, а не а, когато нещата вървят добре. Това също е важно. Кратък коментар, показаното от господин Бронс. Не говорим за религиозни убеждения, говорим за прилагане на основните ценности на Европейския съюз – Една от тях е всеки да има право на гарантиране на неговите права, записани в договорите. Благодаря на докладчиците в Сянка, благодаря на секретарията на интергрупата ЛГБТ. Очаквам сътрудничество с всички, защото ще създадем една пътна карта, която ще покаже на ЛГБТ, че Европейския съюз ще създаде едно общество, където те могат да живеят без страх. А това е много важно. Благодаря, благодаря за доклада, благодаря за заключенията. И това е по тази тема. Сега крайния срок за изменение ще спомена. 18 ноември, 12 часа на обяд. Крайен срок за изменения. Това е по тази точка. Сега, съвсем на време, преминаваме към гласуването. Първо, когато говорим за гласуване, трябва да се съсредоточим. Първо, електронните карти. Който няма електронна карта, моля да го обяви пред всички ни. has to fulfill, yes, please, please, please, please, to fulfill the amount. Много ви моля, проверете кои са членовете, които имат право на глас и кой си носи картата. Excuse me? Any, any, Mrs. Danoka, you don't have the card. You will be raising your... Добре, госпожа Зданока няма карта, тя ще вдига ръка. Ромеро също ще вдига ръка. Отново казвам, ако нямате карта, моля, дайте знак. Готови ли сте всички? Всички групи ли са получили съответните списъци за гласуване, така ли е? Започваме. Of course, of course, of course. The vote here The vote here for the next half an hour. Така, през следващия половин час ще гласуваме по точка 10 условия за влизане и пребиваване на граждани от трети страни с цел научни изследвания, образование, ученически обмен, платен и неплатен стаж, доброволческа дейност и работа по програми ОПР. Докладчик е нашата колега Сесилия Викстром. Става въпрос за прегледната директива и решението за да в преговори по това досие. А, госпожо Викстра, не искате да се изкажете преди да започнем с гласуването. Добре, в такъв случай направо преминаваме към гласуването. А, моля, дръжте пред себе си списъка за гласуване. Започваме. Първо. Изменение Юри 2. За. Против. Отхвърля се. Въздържали се? Добре. Всъщност се отхвърля. Изменение Емплой 13 е разделен вод. Първата част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втората част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 66 за. Против. Въздържали се? Не е ясно. Нека направим проверка с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Изменение 66. Поправя се председателят 66-то изменение. Моля ви, гласувайте. Гласуването приключи. 15 на 31 явно е било ясно, но аз не съм могъл да го видя. Отхвърля се. 67 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 68. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 69. За. Против въздържали се, приема се. Четвърто, извинявайте, пето, за, против, въздържали се, приема се. Петнайсто за, против, въздържали се, отхвърля се. Емплой 16 на две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. А сега втората част за, против, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение Плой 17 за против, въздържали се, приема се. 17 за Извинете, 18 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега изменение 71 за, против, въздържали се. Мисля, че това не беше много ясно. Нека направим една проверка отново. 71 изменение, моля гласувайте. Closed. Гласуването приключи. 14 на 31 отхвърля се. Емплой 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. 73 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 1, компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Емплой 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 76 за, против, въздържали се, приема се. Стигаме до Емплой 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. емплой 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 77 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 за, против, въздържали се, приема се. 27 на Емплой. За, против, въздържали се, приема се. Емплой 28 на две части ще го гласуваме. По първата част гласуваме в момента за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 8, 80 и 81 са идентични за, против, въздържали се, приема се. Стигаме до Employ 29. Извинявайте, това пада, защото предишното беше прието. В такъв случай минаваме към Employ 30 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 31 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 32 за. Против въздържали се, отхвърля се. Изменение 82 за, против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. 84 за, против, въздържали се, отхвърля се. Емплой 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Емплой 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 86 за, против, въздържали се, приема се. 87 за, против, въздържали се, при... отхвърля се.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 Сега стигаме до 109 за, против, въздържали се, отхвърля се. Емплой 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 7. Тук имаме искане за разделно гласуване от НП. Първо ще гласуваме по компромиса първата му част за против, въздържали се, приема се. И втората му част за, против, въздържали се, отхвърля се втората част от компромис 7. Сега стигаме до Employ 47. Това е изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 113 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Изменение 23. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 100. и 14 май това пада. В момента се обсъжда. Добре, стигаме до компромис 8 за, против въздържали се. Минаваме надолу, приемаме компромис 8, минаваме към компромис 9, за, против, въздържали се, приема се. 150-то изменение, стигаме до него, за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 30 за, против, въздържали се, приема се. М... 50 пада, 31 обаче казва председателя, че не е паднало. В момента се обсъжда на президиума. В момента се гласува по изменение 31. За. Против. Въздържали се. Това се приема. Компромис 10 ще го гласуваме на две части. Първата част за против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се и това се приема. Не, извинявайте. Стигаме до 153-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. Сега 53-то Извинявайте, 154-то поправя се председателя. Не, 154-то пада, защото 153-то е прието. Добре, хайде ще направим проверка по изменение 153. Хайде гласувайте електронно по 153-то изменение. Now closed. No, was rejected. I'm sorry. Извинявайте, да, това е отхвърлено. Значи 153 се отхвърля. Това означава, че минаваме да гласуваме 154-то. За, против, въздържали се. Това се приема. 154-то изменение. Отново искате да правим проверка. Добре. Моля, гласувайте електронно по 154-то изменение. Гласувайте 154-то изменение. Closed. 20...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 против, въздържали се, приема се. Стигаме до 11 компромис. Разделно гласуване. Първата част за. Против, въздържали се, приема се. И втората част за. Против, въздържали се. Това също беше прието. Сега да видим колко неща падат. Доста падат. Стигаме до 162 за. Против, въздържали се, приема се. 163 и Employed 52 са идентични. Гласуваме за. Против. Въздържали се и двете се отхвърлят. Има едно, което е оттеглено изменение. Минаваме на 37 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 38 е езикова поправка. Няма проблем с него. 39 за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 против, въздържали се, отхвърля се. Емплой 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Емплой, извинявайте, поправя се председателя, изменение 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. Емплой 4 за,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 против, въздържали се, приема се. Изменение 53, то още стои. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 13, разделно гласуване, първата част. За, против, въздържали се, приема се. И втората част. За, против, въздържали се, и тя се приема. Другите парат стигаме до Employee 9 за против. Въздържали се, отхвърля се. Компромис 14 за против. Въздържали се, приема се. Компромис 15 за против, въздържали се, приема се. Емплой 10 за, против, въздържали се, отхвърля се най-вероятно. 61 изменение. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 2. За въздържали се, отхвърля се. 62 за, против, въздържали се, виждам, отхвърля се. 63-то. Искате да проверим, да проверим какво казва председателя. 62-ро изменение. Искате да проверим 62? Разбира се. Нека проверим сега. Гласувайте по изменение 62. Now the vote is closed. Гласуването приключи. Какъв е резултата? 28 срещу 23. Да, както казахме, то се отхвърля. Доволни ли сте вече? Гласувам. по 63. А, искат думата. Изглежда, че всъщност а, има съмнения казва оратора, за изменение 2. Добре, добре, щом е така, нека отново гласуваме по изменение 2. Гласуваме по изменение 2. Моля, гласувайте. Now closed. Гласуването приключи. 35 срещу 17. Отхвърля се, нали? Да, и аз така казах, казва председателя. Отхвърля се и го отхвърлихте отново. Връщаме се на 63-то. За против, въздържали се, приема се. 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. Емплой 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. И изменение 65 за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме върху целия изменен текст. Ще го направим с електронно гласуване. Готови сме да започнем да гласуваме. Моля, гласувайте сега. Now closed. Гласуването приключи. 48 за, Трима против, един въздържал се. Благодарим ви, госпожо Викстром. И отново 48 заради а, ръцете, които всъщност а, трябва да гласуваме. Добре, сега гласуването приключи, всичко е наред с а, гласовете. Сега гласуваме за мандата за влизане в преговори. Моля ви, гласувайте електронно. Now closed. Гласуването приключи. That is 47. With 48, 48, Mrs. Danoka and Mrs. 47 за, 48 с госпожа Данука. На 49 станаха. Един против. Е, няма въздържали се. Така, сега ако искате, госпожо Викстрам, нещо да кажете, заповядайте. Да, благодаря на всички колеги е, за приноса им. Вече остават месеци до края на мандата. Не беше лесно да е, успеем да, да се организираме, да, да поработим заедно, но, но когато успяхме, е, е, всичко е, се разви прекрасно и особено дължа благодарност на Мария. Една светла звезда на, небосклона и на колегите докладчици в Сянка. Сърдечно благодаря. Аз съм убедена, че докладът ще бъде от голяма полза за, за бъдещия растеж и процъфтяване на Европа. Нека се гордеем с постигнатото. Благодаря. Благодаря ви, госпожа Викстрам, благодаря ви за това, че е, благодарихте на секретарията. Е, сега, нататък, ако желаете да напуснете залата, все пак имайте предвид, че ни остава още една точка от дневния ред е, до края на сутрешното заседание. Така, последна точка от дневния ред на сутрешното заседание. А, е, ни повече, ни по-малко европейска заповед за арест. Преразглеждане. Госпожа Латвърт е нашия докладчик. Рамковото решение, нека ви напомня, за ЕЗА, за Европейската заповед за арест, е, бе прието през 2002 година и е, се превърна е, в един от най-значимите актове в областта на сътрудничеството между правоохранителните органи. Благодарение на, на ЕЗА много се ускори процедурата по, по задържане, по предаване на задържани лица. Неведнъж обаче, междувременно, са повдигани възражения с оглед на правата на човека, на процесуалните гаранции на задържаните лица. Та, нашата задача е да огледаме състоянието, да предложим е, изменения. И така нашата докладчица госпожа е, Латфорд. А, благодаря, господин председател. Става въпрос за законодателен доклад по собствена инициатива на парламента, по преглед на уредбата на ЕЗА. За мен бе удоволствие да че, че ми бе възложен на този доклад. Благодарна съм на докладчиците в Сянка. С някои от тях отдавна работим и в други области на наказателното правосъдие. Почти, почти клуб оформихме по този начин. Аз се занимавам с тези въпроси за, за наказателното правосъдие и правораздаване доста активно през последните години бях докладчица по първите мерки за процесуалните права и гаранции, не на последно място е, директивата за езиков превод е, по време и по повод на наказателни производства. Участвала съм и в работата по Европейската заповед за арест, както общо, така и, така и по повод на отделни случаи на задържане на лица от моя избирателен район. Имахме работни срещи. Преди няколко седмици проведохме изслушване в е, нашата политическа група АЛДЕ, което беше много полезно. Утре за пръв път ще заседават докладчиците в Сянка. Сега имайки предвид, че тук става въпрос за е, доклад по законодателна инициатива, кари собствена на парламента. Това е нововведение, съгласно е, Лисабонския договор. Е, докладчетата, т.е. аз е, имах възможност да ползвам експерти за оглед на, на положението. Анан Дюбе, е единият от тях, водещ британски юрист, специализиращ в областта на екстрадицията. И другият е, е професор Ан Фенпърк от е, УЛБ, от е, Свободния Брюкселски университет. И двамата експерти любезно се съгласиха да присъстват на заседанието на докладчиците в Сянка утре – за да представят предварителните си констатации. Целта на ЕЗА, на рамковото решение за ЕЗА, както вие споменахте, господин председател, бе да се ускори процеса на изправенето пред правосъдието на, на задържаните лица чрез преобразуване на, на старата тромова процедура на екстрадиция по Конвенция на Съвета на Европа в една нова е, и по-бърза система за предаване, така, така се преименува тя, която всъщност из, извежда от сферата на, на, на този процес, на това производство, всякакви политически влияния. Като също време се определят строки срокове, ограничава се приложението на двойната наказуемост като основание за отказ да бъде придадено, предадено лицето. Общо ето става въпрос за един по-ефективен, по-ефикасен е, механизъм, е, който възпрепятства правонарушителите да се възползват от е, свободните граници вътре в Европейския съюз. В същото време е, е, е, заподозрените лица не би следвало да бъдат задържани продължително, докато бъдат предадени. И това е всъщност целта. До сега практиката сочи, че е за забежително успешна мярка. Междувременно са възникнали проблеми. Разбира се, някои от тях се дължат на слабото прилагане на, на неправилното всъщност инкорпориране на мярката в законодателството на държавите членки и появява се такава една променлива геометрия. И сега, тук, разбира се, бих могъл да се, могла да се спра само на най- важните моменти. Производствата за ЕЗА, както казах, е, се полагат в изрично определени срокове, което разбира се е важно, както казах, с оглед на процесуалните гаранции, както, просим, за закононарушителите, така и за пострадалите лица. Констатира се обаче, че не се спазват сроковете и всъщност няма определен срок за езиков превод на издадена еза. И това поражда практически проблеми. Друг момент е, че издаващата заповедта държава членка е, следва да признае всички срокове на задържане е, в резултат от прилагането на ЕЗА и да ги приспадне от общия срок на лишаване от свобода в държавата членка. Това вероятно е единственият хармонизиращ ефект на ЕЗА. Тоест, държавата членка, която в крайна краща лишава лицето от свобода, отчита процесуалните действия на другите държави членки. Оказва се обаче, че това не се прилага е, юристите от практиката така твърдят. И фактически първа линея от 26 ти член от рамковото решение доста е, слабо се прилага. След това има, има проблеми, проистичащи от непълноти на самото решение за ЕЗА. Така, например, определените срокове не, не са е, разписани така, че да, да, да се включи правото на обжалване, там където има такова. И още нещо става дума за взаимното доверие, като кръгален камък на, на системата за взаимно признаване. И макар и е, трета линея от първи член, както и 12-та точка от преамбюла да напомнят на държавите членки, че имат задължение да зачитат основните права и принципите на е, европейското законодателство, някои е, държави членки, в това число някои национални съдилища, не са били склонни да утвърждават отказ от изпълнение на ЕЗА на основание е, съмнения за спазването на основни права и свободи. And this is, um, I would contend, uh, insufficient for a European Union uh, which is supposed to... И това, бих казала, е не, не е особено благовидно за един Европейски съюз, който уж се основава на единно разбиране, стандарти за наказателно правосъдие и права на човека. В крайна краща дължим го един на друг и помежду си всички да гарантираме безпрекословното спазване на Европейската конвенция за правата на човека. Така, сега, почти сме са приключени преговорите е, по акта за е, приемане на Европейската заповед за разследването. Това вече е заповед за предаване на доказателствен материал, а не, а не на лица. С съвета сме договорили в е, съответното решение да се включи изрично основание за отказ права на човека. Формулировката е така. Когато има на лице сериозни основания да се смята, че е, е, изпълнителните или процесуалните мерки биха били несъвместими с изпълнението страна на държавите членки на шести член от договора, както и на хартата за основните права и свободи на Европейския съюз. Значи съветът приема тази формулировка и според мен това е прецедент въобще в сферата на взаимното признаване друг пропуск в самото решение за ЕЗА. Има, има един текст за получаване на допълнителна информация по искане на изпълняващия орган. Няма обаче предвидено нищо за получаването на по-изчерпателни сведения за уредбата в е, издаващата страна. Комисията е, Европейската се опитва да облегчава е, обмена на информация между държавите членки, има я Европейската съдебна мрежа, но доколкото разбирам това, главно е обмен между прокуратурите. И, и значи има, има възможност, е, има, има основания да, да се допълни Европейската е, заповед за арест, уредбата и и доколкото разбирам, Европейската комисия има една инициатива за изграждането на междусъдебна мрежа именно за целите на ЕЗАТ. По-нататък не се извършва редовен преглед на сигналите, които текат в рамките на е, Интерпол и Европол. Първоначалното решение за ЕЗА не третира въпроса за това как оспорването на един такъв сигнал от оперативен характер е, би повлияло върху действието на ЕЗА. Всъщност, Шенгенската информационна система съдържа определен сигнал, няма автоматичен ред той да бъде свален, ако бъде успорен и ако се окаже, че е неоснователен и е, лицата се възпрепятстват да пътуват. Впрочем, у нас в момента има един прословут такъв казус. Значи, е, взаимно признаване трябва да има не само за заповедите за задържане, но и за отказите да се издадат такива заповеди по-нататък е за уж трябва да се прилага единствено за целите на едно наказателно производство или, или за привеждане в изпълнение на присъда за лишаване от свобода, но тук говорим за предварителната фаза. Не, не, не е прецизно оговорено, що е то а, а, наказателно преследване. За целите на наказателното преследване. Затова се прилага ЕЗА. И някои твърдят, че ЕЗА е, се използва понякога нередно, неправилно, за да бъде призовано лицето за е, да даде показания в качеството си на свидетел, е, което надхвърля, разбира се, приложното поле на рамковото решение. Тя да се надяваме, този проблем ще бъде решен с въвеждането на Европейската заповед за разследване или пък чрез е единно призоваване на свидетели е, съгласно Европейската конвенцията на Европейския съюз за правна взаимопомощ. Има по-нататък един много сериозен наистина, проблем за несъразмерното прилагане на ЕЗА, което особено се дължи на това, че наказателно-съдебните системи не са сближени в достатъчна степен, както е, материално-правно, така и процесуално. Е, така, например, от един представител на Полското е, Министерство на правосъдието научаваме за промените, които ще се въвеждат в наказателното правораздаване на Полша но, но, но Полша се цитира като пример на страна, която издава твърде много европейски заповеди за арест на основата на едно твърде строго разбиране на, на полския законодател за законността. Commission has tried to address this problem in its report on implementation in 2011 and the Council um, has also issued guidance. The handbook has been changed. Uh, this is having some effect. But... Е, разбира се, е, от всички страни се мисли за е, усъвършенстването както на законодателството, на, на, на уредбата, така и на практиката. Но, според мен, недостатъчно и ето в този контекст се полага нашата инициатива. Като междувременно се умяхме да постигнем съгласието на, на е, съвета, пак в хода на преговорите по повод на Европейската заповед за разследване, да се включи изрично критерият пропорционалност или съразмерност на мярката. като някои държави членки е, настояват е, в, в тази връзка е, да се въведе критерий пропорционалност не само от страна на издаващата, но и на изпълняващата държава. За това, например, настоя Великобритания. А, а комисията възразява, че това противоречи поначало на принципа на рамковото решение. Работата по създаването на европейско пространство на наказателното правосъдие е, е недовършена, далеч недовършена. И до сега освен една зелена книга на комисията, мисля, през 2011 година, посветена на предварителното задържане и на, на условията на, на лишаване от свобода, не са предприемани никакви политически или законодателни действия. И много е, лица биват задържани продължително, изчаквайки е, обвинението да, да подготви е, своите аргументи. И понякога при твърде неблагоприятни условия на задържане, държавите членки имат различни на уредби в, в това отношение. Впрочем, нерядко национални съдилища отказват изпълнение именно на основанието, че условията на задържане са неприемливи Тук споменах Европейската съдебна мрежа и в тази връзка вероятно необходимостта да се обособи такава мрежа за обмен на информация по повод на ЕЗА. Това за съдиите, но няма аналогична такава мрежа на контакти между защитите, т.е. между адвокатите на лицата. последен проблем, който, който констатираме, е, е елементарните случаи на грешки в определенето на самоличността на лицата, което определено е посагателство срещу, срещу правата и свободите на лицето, е, неуспех на, на правосъдието и е, няма някакъв ред за поемане на отговорност за, за за изплащане на обещетение, което е грубо погазване на справедливостта. Така, разбира се, е, е, по преодоляването на, на тези проблеми се, се работи. Е, и например, за, за е, правото на, на представителство на, на лицето в издаващата страна. Друга възможност е да се направи необходимото за, за е, намаляване на стимулите за безразборно и безогледно прилагане на ЕЗА. Е, например, по заповедта за разследване, рамковото решение, за която се готви, е, ще се вземат мерки за предотвратяване на, на произволните е, опити е, случайно взето лице да бъде уличено за нуждите на едно или друго разследване. След това се готви Европейската заповед за надзор или наблюдение, т.е. една съобразна европейска мярка за, за неотклонение е, чрез гаранция, е, което би намалило необходимостта от прилагане на досъдебно задържане. А, е, говори се за взаимно признаване на, на глоби, на мярка пробация, Това са някои от направленията на работа, които, а, ако бъдат придвижени от държавите членки, е, е биха довели е, косвено до усъвършенстване е, и на практиката по ЕЗА. Между другото, е, радвам се така, че британското коалиционно правителство е включило Европейската заповед за надзор в списъка от актове, по които Великобритания би могла по линия на факултативното участие да се присъедини. Сега, не знам дали, дали е, ще се стигне до присъединяване на Великобритания и към пробационната мярка. И както казах, всичко това някакси ще е, намали натиска, на напрежението, което сочи системата на, на ЕЗА, което проявява системата на ЕЗА. Председателят се опитва да прекъсне ораторката. Да, приключвам, господин председател. Стратегическото решение, което трябва да вземем, е дали в край на краищата ще призовем в доклада за законодателни промени – то ще призовем ли преразглеждане на решението за ЕЗА или пък да призовем за някакви мерки от общ, от хоризонтален характер по взаимното признаване, или пък за предприемането на някои корективни мерки по попълване на празнотите в уредбата. Известно, известна неохота вече се усеща по отношение на евентуално преразглеждане на рамковото решение, но ние с докладчиците в Сянка ще трябва да помислим, да поработим по този въпрос. Всъщност, към какво и кого да призовем. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря за доклада по собствена инициатива. И е, сега ще дам думата на докладчиците в Сянка. Yes, Mrs. please, you go first. вие имате думата първа, колега. След две заседания докладчите сянка мога а, да кажа, че съм съгласна с подхода на нашия докладчик. Въпросите, които тя повдигна, са уместни. Трябва да се съсредоточим върху тях. Разглеждайки данните за използване на ЕЗА и за несъответствията между издадените заповеди и изпълнените такива, става ясно, че съществуват проблеми с използването на ЕЗА в някои държави членки определени от тях тя се използва прекомерно. Има проблеми не само с прилагането или изпълнението на тази заповед, но и пропуски в рамковото решение. На второто заседание до Кларси в Сянка обсъдихме какво искаме да бъде в основата на работата. Нашата доклад се ги спомена. Ще продължим да работим в тази посока. Според мен трябва да има проверка за пропорционалност, защото тя би ни помогнала да се преборим с проблемите, свързани с прекомерното използване. Необходими са също и обективни критерии у издаващата страна, А също така, разглеждайки документите, както и при изслушването, организирано от АЛД, е, мисля, че е необходимо да има двойна проверка за пропорционалност и у държавата, която издава, и у получаващата страна, за да се е, види дали са изпълнени критериите за ЕЗА. Друг въпрос, който трябва да получи своето решение, е когато издаващата страна оттегля издадената еза, ако изпълняващата страна откаже да го изпълни, тъй като той не отговаря на списъка с обективни критерии. След това друга група въпроси е свързана с процесуалното право, което е различно в отделните държави членки. Трябва да се види как да се преодолее този проблем. Следственият арест е различен в различните държави. Така че това са важни въпроси, по които трябва да, да работим. Съгласна съм, че това са големите групи и проблеми, които бяха изброени от госпожа Лътфорд. Госпожа Зибел, също докладчик в Сянка. Благодаря. Докладчикът Сара Лътфорд много подробно изложи същината на въпроса. На предишни заседания постигнахме съгласие по два въпроса. Първо, принципно съгласие за това, че сме съгласни с ЕЗА. По този начин престъпници е, от голям калибър могат много лесно да бъдат заловени и съдени дори когато са се укрили е, в друга държава. Откакто бе въведена ЕЗА, възникнаха различни въпроси, свързани с е, мерките по заповедта. Не всички от тях са разрешени. Трябва а, е, внимателно да прегледаме тази тематика. Сара Лътфорд е, спомена някои въпроси, спомена ги и колегата преди мен, за това ще засегна някои дребни въпроси, които според мен са важни. Първо, условията за задържане. Много често това е проблем отвъд или извън заповедта, да се види какви са условията, особено а, що се отнася до условията на местата за решаване от свобода, за да видим дали тези условия отговарят на основните права. А, внимателно трябва да се разгледа този въпрос, за да видим дали не трябва да се заложат минимални стандарти или правила. А, друг един проблем е един продължителен период на задържане защото когато се издаде ЕЗА, не винаги е ясно кога ще бъде първото съдебно заседание. Т.е. лицето може да бъде задържано доста дълъг период от време и това е, е проблем най-вече за задържаните. И когато престъплението не е сериозно или не е голямо, лицето бива отведено от семейството, от семейния контекст и ако след това се окаже, че лицето е невиновно, то има разходи, които не бихме искали да бъдат правени. Така че трябва да се направят някои промени тук. Въпросът за дребните провинения Засегна го. Проблема е също така, че все още в отделните държави членки процесуалното право е различно. Започнахме да работим по пътна карта, но не всички мерки са добре транспонирани в държавите членки. Има липсващи звена. Прокарахме една мярка за правно представителство или правна помощ. Всички тези въпроси изчакват своето решение. Трябва да видим какво все още не е изпълнено по прилагането на ЕЗА. На последното заседание на докладчите за в Сянка постигнахме съгласие по отделните принципи, свързани с ЕЗА и проблемите, които проистичат от нея. Мисля, че може да се каже, че се постигна широко съгласие. Проведе се първия дискусия по евентуални е, решения, за да се види как да избегнем тези продължителни периоди на задържане и да видим какво може да се направи е, в е, съответната страна е, по происход. Като докладчици в Сянка мисля, че ще бъдем готови, ще подготвим законодателен доклад и трябва да изчакаме да видим дали решенията ще бъдат в законодателството за ЕЗА или имаме нужда от съпътстващи мерки е, от друго законодателство, за да се използва по-добре заповедта и затова основните права на задържания да бъдат а, зачитани. След като обсъдим евентуалните решения, ще можем вече да вземем решение конкретно и а, ще имаме законодателен доклад. Искам да чуя по-нататък как ще протече доклада, извинете, дебата с докладците в сянка. Иска ли някой друг да се изкаже? Вие сте първа. Вие сте прав, извинете. Благодаря на докладчика. Както казахте, рамковото решение от 2002 година създаде един основен механизъм за гарантиране на върховенството закона в Европейския съюз, за да може онези, които трябва да бъдат изправени пред съда, да бъдат. И да няма опити за машинации с ЕЗА и да се избегне механизма за екстрадиране. От друга страна, политизирането на ЕЗА също да бъде избегнато. Съгласен съм с казаното от колегите за проверката на пропорционалността и от двете страни, и у издаващата страна, и у получаващата страна. Трябва да запълним съществуващите пропуски, например, когато Германия излиза с ЕЗА за шефа на Югославската тайна полиция в Харватия и Харватския парламент три дни преди присъединяването към Европейски съюз промени законодателството, за да не бъде екстрадиран, първо да разбира се арестуван и след това екстрадиран този ръководител на тайните служби. Заедно с комисията, в сътрудничество в кавички дипломатически, ако трябва да се изразя, се промени този закон но сега има нов опит за промяна на Конституцията, отново, за да се избегне екстрадиция. Има политически натиск е, върху прокура... прокурора, този човек да бъде съден в Харватия. Да се избегне екстрадиране в немски съд. Когато всички тези политически игри, извинете, съдебни игри, бъдат преведени на политически язик, чисто и просто се оказва политически, се, се отваря политически чадър над определено лице. При преразглеждането на ЕЗА точно този въпрос трябва да бъде разгледан. И при издаването, и при получаването, политическите манипулации от искан от страната, към която е изпратено, то да се избегнат възможности за политическо влияние върху съдебната система. Защото съответната страна трябва независимо да може да вземе решение дали да изпълни тази заповед или не. Благодаря, казва председателя. Господин Мораес има думата. Благодаря, председателю. Ще кажа няколко думи е, и те са следните. Ставаше въпрос за това как се случва процеса и докладците в Сянка казаха нещо по този въпрос, защото ще се разгледа процеса на преглед на ЕЗА. Струва ми се, че ЕЗА се е превърнала в е, символ за цялата област на криминалното правосъдие. Сега на нея се гледа като на краъгълен камък. Тя е символ на това как работи по целия начин цялата тази сфера. И това не е само заради позиция на Обединеното кралство, така че прегледът ще бъде важен за всички. Той ще бъде извършен много подробно и по много разумен начин. Мисля, че нашата докладчица прави именно това, като работи така подробно. Въпросът е следния. Системата за екстрадиция трябва да работи. Наскоро беше направен един преглед, който показва, че да, основно системата работи, но е необходима реформа. И обхвата на тази е, реформа зависи от процеса на преглед и оценка, който в момента тече в парламента. Беше споменато, в крайна сметка каква промяна ще искаме. Дали ще законодателна промяна, хоризонтални мерки или просто ще запълваме празнините. В крайна сметка това ще бъде крайният тест, крайното изпитание за това как ще променим ЕЗА. Моето мнение е, че трябва да разгледаме този процес много внимателно. Липсата на пропорционалност, дългите периоди на задържане преди съдебен процес. Всички тези неща са отделни неща и те трябва да бъдат разгледани внимателно и обективно. Имали сме много-много раздухани в медиите истории и мисля, че нашата докладчица с докладците в сянка трябва да разграничи историите в медиите от обективната реалност – има много гледни точки на академичния свят, които можахме да разгледаме, така че трябва да подходим много обективно към този процес. Има много реформи, които можем да предложим. Мисля, че през един от най-сериозните прегледи в областта на правосъдието и вътрешните работи. Това е сериозно упражнение и мисля, че колегата наистина много подробно ни даде възможност за първи обмен на мнение. Също така мисля, че пропорционалността и баланса там трябва да бъде правилен. Тъй като основно ЕЗА е добра система за екстрадация на Европейския съюз, ние искаме да я запазим и съответно да я подарим, подобрим. Благодаря. Сега господин Бронкс. Често тези които са против ЕЗА, смятат, че тя е срещу екстрадицията. Аз не съм срещу екстрадицията. Смятам, че тези, които извършват сериозни престъпления, трябва да бъдат изправени пред правосъдието. Освен, че съм против Европейската заповеда за арест, защото тя е европейски инструмент. Аз имам и съществени проблеми с нея съдът има много малко право да я отхвърли при липса на доказателства. Тоест, това е въпрос за процедурни проблеми и пропуски. Преди ЕЗА да бъде създадена, в Уелс трябваше да са доказали виновността на съответния обвиняем преди да се пристъпи към екстрадация. Да, наистина това отнемаше време, но има основания да бъде толкова времеемко. Освен това, Възможно е да има екстрадиция за престъпление към страна, в която това е престъпление, но страната, която ги екстрадира към другата страна, в нея пък това, не се счита, това проявление не се счита за престъпление. Споменахте и Европейската заповед за разследване. Аз съм против нея поради същите причини, поради които съм против и ЕЗА. Въпреки това, след като съществува ЕЗА и тя се прилага в Обедненото кралство, аз мисля, че а, от гледна точка на баланса, аз бих предпочел каквато да била ЕЗА да бъде предхождана от една европейска заповед за разследване, защото по този начин може да се предотврати този маратон от а, разследваща и прокурорска дейност. Следващия оратор. Благодаря, господин председателю. Наистина, Европейската комисия все още говори за това, че има диспропорционалност във връзка с задържането. Искам да попитам докладчицата дали наистина е било проведено проучване за типологията на този тип древни нарушения, в, в, в които случаи е използвана ЕЗА и дали наистина има такава диспропорционалност, защото ЕЗА беше много полезна в някои случаи, но в други случаи е представлявала проблем. Например, в тези случаи, в които става въпрос за диспропорционално използване на ЕЗА. Затова наистина трябва да разгледаме определението на дребни нарушения и това определение трябва да бъде съставено по такъв начин, че да не създава проблеми. И наистина с процеса на преглед Става въпрос за средносрочния преглед. Както каза госпожа Сипел, като се взема предвид контекста, не сме разгледали условията на задържане, нито пък сме разгледали и правния подход. Може би трябва да има подобрения за достъпа до защита, за да сме сигурни, че защитата има добри основания и а, стои солидно както и в страната, която извършва екстрадацията, така и в страната, към която се извършва екстрадацията. Както каза колегата, ще бъде грешка, ако няма обжалване, ако никой не поема отговорност тогава, когато има прекалено дълго задържане преди съдебния процес, така че надяваме се наистина, че прегледа ще може да се справи с тези проблеми. Това е едното. Другото, не съм сигурна дали докладчицата и докладчиците в сянка са разгледали този въпрос, но за какво става въпрос? Когато разглеждаме определенето на сериозно престъпление и ЕЗА, и ако използваме другите директиви като основа за това, тези директиви, които сме обсъждали в, нас, в нашия състав, например за предишни провинения, това може да ни послужи като, документ, като инструмент за помощ при незаконната иммиграция. Сега тече дебат за това, което се случи в Лампедуза. И трябва да разгледаме какви са нарушенията в този случай, защото ако използваме това за основа за това проучване, то тогава имаме престъплението трафик на хора и това е което трябва да бъде взето предвид. Може би в този случай ще трябва да премахнем от определението на сериозните престъпления. Това, тъй като то се разглежда от други директиви, определено ще внеса изменения и ще направя коментар на по-късен етап. Благодаря. Mr. is also willing to make a point, please, before turning back to the... Господин Кико също иска да вземе думата, преди да дам думата на комисията и на докладчицата отново. Извинявайте. Наложи ми се да излезна от залата. Искам обаче, господин председател, да направя няколко кратки коментара тук. Първо искам да е много ясно, че ЕЗА е незаменима като правоохранителен и правораздавателен инструмент, особено в случаите, в които имаме дълги процедури по екстрадиция. Освен това, това е невероятно предимство, защото може да се използва бързо, особено тогава, когато падат шенгенските граници и от това се възползват престъпниците. Освен това, съм а, убеден, че трябва да изпратим силно послание за ползите от ЕЗА. И сега стигам до това, което искам да кажа като но. Но ние се намираме в 21 век и сега трябва да реформираме нещата, за да можем да се справим с част от проблемите, които се появиха. Има въпрос, наистина проблем с непропорционалността. Мисля, че трябва да има клауза за пропорционалността, която трябва да влезе като част от инструмента, за да може да се избегнат допуснатите в миналото грешки. имаме и различно тълкование на различните престъпления от страна в страна. Измамата е добър пример за това, която се дефинира в съответствие с това къде се намирате. Решението за пропорционалност е това на изпълнителния орган и мисля, че трябва да има допълнителни гаранции и ограничения, както и да се подчертаят предимствата на самата заповед за арест. Така че, по моя гледна точка, има два аспекта. Да, имаме определени проблеми с ЕЗА в различни страни, в различни случаи. Трябва да сме отворени към реформата, да твърдим, че реформата е необходима, но същевременно трябва да изпратим едно силно послание, именно, че ЕЗА е много положителен инструмент, била е много полезна и искам да похваля подхода на докладчицата, който според мен ще допринесе именно за този развой на събитията. Благодаря много, господин председателю. Вярвам, че ЕЗА е един от тези инструменти, които значително увеличиха нивото на сътрудничество в областта на правосъдието, както и неговото качество между държавите членки. Една от ключовите цели на криминалното правосъдие е да се избегнат случаите на ненаказуемост. Има случаи при, на екстрадиция на лица със съответната националност от същата държава, което преди това не беше възможно. Това е за е сериозна основа за нашето взаимно доверие в взаимните ни системи, правосъдни системи. Мисля, че преди две седмици говорихме с докладчицата по тази тема и това е много важно от гледна точка на дебата за прегледа на ЕЗА. Това, което ми е интересно е да чуя какво е мнението на Европейската комисия, особено от гледна точка на по-сериозните им правни правомощи от 2014 година става въпрос за изпълнението на ЕЗА на национално ниво. Поради тази причина бих искал да попитам комисията какви са стъпките, които комисията ще предприеме и може би това е причината за процедура по нарушение Става въпрос за случаите, в които една държава членка ще включи ЕЗА в рамката на своето законодателство. Какви са всъщност причините да не се изпълни ЕЗА? Това са въпросите, които си задаваме. Какви са правните мерки, ако имаме случай, в който държава членка не транспонира и не изпълнява съответното взето рамково решение? за ЕЗА. Другия ми въпрос към комисията е по какъв начин разглеждат ЕЗА във връзка с обратната юрисдикция, юрисдикция при определени държави членки. Имаме ли всъщност възможност за злоупотреби с този инструмент в контекста на законодателството на някои държави членки? И дали комисията смята, че някои държави членки, нези, които през 2002 година, които тогава бяха и членове на Съюза, внесоха резерва, т.е. това означаваше за тях, че ЕЗА няма да бъде използвана за криминални престъпления, извършени през 2002 година в тези страни. Това са много важни правни въпроси, които аз вярвам ще допренесат за по-голяма яснота при изпълнението на ЕЗА и при, неговото, и при нейното използване като инструмент, който аз вярвам се е превърнал в един от най-важните елементи в контекста на екстрадицията и сътрудничеството между правоохранителните органи в различните държави членки. Благодаря ви ще трябва по-кратичко, защото трябва да чуем и комисията, да дадем възможност и на госпожа Латфорд. Да, благодаря господин председател, аз благодаря на госпожа Латфорд за подробно изложената позиция и както каза господин Мораес, се съгласявам с това, че системата за езиков превод трябва да действа. Наистина, и както казаха и други колеги, за да може да функционира правилно, е, този важен инструмент, освен това да се охраняват правата на пострадалите е, лица е, и то не само на тежките и организирани престъпления, а и на, а и на по-дребните. Наистина правосъдието трябва да бъде бързо и ефикасно. В това отношение подкрепям казаното от нашата докладчица, специално за правата на пострадалите лица. И както повечето от колеги, аз съм на мнение, че Европейската заповед за арест трябва да се усъвършенства, за да се запази нейната ефикасност. Разбира се, при условията на пропорционалност. Благодаря. Така, сега Европейската комисия, преди да се върнем отново на нашата докладчица. Госпожа Пархин, от Европейската комисия. Благодаря, господин председател. От името на Европейската комисия ние приветстваме това ваше начинание. Представители на комисията присъстваха на много интересното изслушване под председателството на госпожа Латфорд преди две седмици. Наистина, разискванията бяха много осведомени, много, много задълбочени. И а, ние с интерес и доверие гледаме на работата, която върши Европейския парламент и в частност вашата комисия е, ние имаме насрочена среща с експертите, които бяха споменати от госпожа докладчицата, работещи по предварително проучване за нуждите на доклада. Ще, ще е, чуем и тях, разбира се. И накрая да кажа, че комисията е много насърчена от прагматичния, конструктивен подход, е, който възприема докладчицата и докладчиците в сянка. Особено, що се отнася до широкия контекст на ЕЗА – такъв смисъл, че Европейската заповед за арест не, не, не действа във вакуум, че тя е част от една цяла палитра, една цяла гама е, мерки е, по линия на взаимното признаване. И, впрочем, само, само в отговор на въпросите зададени от господин Перкович, от предпоследният изказал се, е, нека кажа, че по време на изслушването тези въпроси бяха подробно разисквани. А що се отнася до прилагането, и нали, както казах, е, много още е, възможности и инструменти действат, които обаче не всички са прияти в националното законодателство на държавите членки. Ако цялата система е, влезе в действие и се прилага както трябва, определено според мен гаранции за защитата, интересите и правата на европейските граждани има и ще има. И, и отново завършвам с това, че е, сме много удовлетворени от е, е, професионалния, така, задълбочен характер на работата, която вършат докладчицата, докладчиците в сянка и, и парламентът. Докладчицата. Да, благодаря, господин председател. Е, имам голям късмет с колегите докладчици в Сянка, е, че, че сме отново заедно. Благодаря им за подкрепата, за, за приноса. И както току-що каза представителката на комисията, наистина ние възприемаме един прагматичен подход, а както каза и господин Мораес, подход на обективност сега моя собствен професионален багаж, а, ако щете, не съответства на този на господин Бронс и аз нямам нищо против казаното от него, но не мога да се съглася. Аз а, по принцип не възразявам срещу общоевропейски мерки. Но фактът, че дадена мярка е общоевропейска, не означава, че тя е прекрасна, че не може да бъде критикувана – ето защо аз казвам така. Европейска Запад за арест плюс. Не, не, не искам а, да изхвърля а, този инструмент на, на бонището на наказателното право а, раздаване, а, о, обаче а, във всеки случай а, той а, а, да бъде усъвършенстван, да, да, да, да не смятат някои, че са недосегаеми от закона в момента наистина е, е, има недостиг на, на, на правосъдие, е, на, на справедливост в интерес на широката общественост и най-вече в интерес на пострадалите лица. Винаги, когато е, е, един обвиняем не може да бъде изправен пред правосъдието в е, кратки срокове. Като, разбира се, Естествено, не бива да забравяме и процесуалните права на, на обвиняемите. Това е една мозайка, е, е, един ребус, е, който трябва да бъде нареден правилно и в това се състои трудността. Um, and it has to be said that there have been few references to the court, even by those member states which Um... И, и прочим, тук а, можем да говорим и за и за Европейския съд. В някои държави членки местните съдилища са се възползвали от възможността да отправят преюдициално запитване към Европейския съд. Но по принцип и националните съдилища, и Европейският съд до сега са били доста консервативни в подхода си. Сега, някои юристи е, твърдят, че, че е немислимо е, европейска институция, Европейската комисия, Европейския съд да се набъркват в наказателното правосъдие. Ами не е по-немислимо от действието на единния пазар и цялостната уредба на, на и търговските и потребителските отношения. Така че, защо не? Във всеки случай ние трябва да, да мислим обективно и, и прагматично. И отново, Еза не е свещена крава, просто защото е европейска, но не и черен дявол по същите причини. И е, разбира се, казвам всичко това с уважение към колегите, е, проявявайки интерес към, към е, техния, техния принос. Ние всичко това ще го имаме предвид. И отново, принципът е високо качество на наказателното правосъдие в Европейския съд при отсъствието на единен наказателен кодекс. Това не. Но във всеки случай да, държавите членки и техните правораздавателни системи в областта на наказателното право да, да общуват помежду си и да си, да си говорят, да водят диалог, без да се стига до цялостна изчерпателна хармонизация. Позволете ми накрая да благодаря и на секретарята за любезната подкрепа и Клаудия Галтиери, ако ми позволите лично да спомена, тя през последните години е, много ни помага и по, по различни а, е, поводи. И а, е, професионалните познания на Клаудия са безценни, е, е, трябва да кажа. И, и се надявам, че все така ще може да разчитаме на нея. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Латфорд. Е, благодаря ви за това, че отново похвалихте секретарията. И особено нашата безценна и незаменима Клаудия Галтиери тя специализира в тази област наказателно правосъдие, съдебно сътрудничество и така нататък. Но, колеги, благодаря ви за активното участие. Една, мисля, изчерпателна дискусия проведохме, полезна и конструктивна, посветена на ЕЗА, на Европейската заповед за арест. И се уверихме, че е напълно уместно от 2002 насам вече са изминали много години, напълно уместно е да е, да направим една равносметка. Да оценим успехите, но да, да посочим и недостатъците. Като отново тук, критиката няма за цел да отслаби действието на този институт. Ние мисля, всички сме наясно, че, че той е, е, има, има своя сериозен принос към правораздаването в сравнение с традиционната процедура на екстрадиция, която поражда е, и е пораждала не само практически е, проблеми и възражения, а и ако щете такива от, от морално-философски характер. И за доверието между държавите членки. Threats against uh, the security which is offered, the rights for the citizens. So, having said this, благодарим на всички за участието. Проекто докладът е, би следвало да бъде представен към 27 ноември тази година. 27 ноември. Да ви напомня също така, че до 15.30, т.е. в 15.30 иска да каже председателят, ще проведем изслушване на тема основни права и свободи. В 15 часа ще се състои открито е, съвещание на председателския съвет на парламента. Всички са поканени, които желаят да участват. Но ще започнем точно в 15.30, без да губим никакво време с изслушването. Добре работихме до обяд. Така обещавам ви, ще работим и от 15.30 нататък. Благодаря.